Моля ви, заемете местата си да, да започваме. А, няма да имаме нищо против, ако журналистите вече ни кажат довиждане. Per favore, mi sembra, Bruno glielo vuole dire di allontanarsi. Magari however Allora, buongiorno a tutti. И така, добър ден на, на всички. Нека започнем работа. от името на колегите от Комисията по бюджетен контрол и другите две комисии, свързани с нашата работа, искаме да изразим нашите съболезнования на семейството на директора. на Олаф и да след това ще кажа добре е дошъл на господин Шемета, кандидат-комисар. Благодаря ви, че сте тук, господин Шемета. Ще кажа добре дошли и на колегите от Имко, Хаба, Омт. Добре дошли и на вас. Всички членове на Комисията по бюджетен контрол, които присъствате тук тази сутрин съгласно правилата на Европейския парламент. Ще разгледаме какви гаранции за независимост има кандидат комисаря, каква е мотивацията му за работа. Както знаете добре, задали сме пет писмени въпроса, на които сме получили писмени отговори. Подадена е декларация за финансовите интереси, изявление на комисаря. Всички тези документи са на английски. Ще ви помоля да се придържате към регламента за време за изказване. След мен а, кандидата ще получи думата за 10 минути. След това ще преминем към въпроси. Първо от името на политическите групи в Европейският парламент. Имаме по една минута на въпрос, две минути за отговор, една минута за допълнителен въпрос, ако има такъв, и още една минута за отговор, всичко пет минути. Преди да приключим, ще имаме е, възможност да изслушаме последно изказване, заключително изказване в рамките на 10 минути. От е, кандидат комисара имаме превод на всички 22 езика, които преводът се предава, може да бъде проследен на сайта на парламента. Резюме от е, дебатите ще бъде разпространено след тяхното приключване. А сега давам думата на господин Семета, който ще направи встъпителното си изказване. Имате думата, господин Семета. Госпожо председател, господин председател, почитаеми дами и господа, с голямо удоволствие заставам пред вас като кандидат-комисар по въпросите на данъчната политика, митническия съюз, одита и борбата с измамите. С други думи, ние се стремим да създадем един мотор с една цел да отговорим на очакванията на европейските граждани. Економическият напредък, създаването на работи, социални гаранции, това е което се надява да получат е, европейските граждани. Сигурност, безопасност, е, промената в климата е, са също въпроси, които интересуват европейците. Именно от това трябва да се ръководят нашите действия. Искам да ви уверя, че те ще бъдат ръководно начало за моите решения и действия. Данъчната политика и данъчната, данъците не са само събиране на при, приходи. Тези инструменти, данъчните инструменти имат много по-голям потенциал, който трябва да бъде използван пълноценно, за да се постигне економически и социален напредък на Европа. Аз бих станал комисар с един много голям портфел. Приходите и разходи са двете страни на бюджета, два етапа от един и същ цикъл, но те трябва да служат на същата цел да носят полза за обществото. И двете трябва да се ръководят от същите принципи прозрачност, простота, подотчетност и отговорност. И разбира се, да уважаваме парите на дънокоплатеца. Следователно, борбата срещу всякакви форми на измама, било свързани с бюджетните разходи, с митническите операции е, или нещо друго, ще бъде част от моята, тази борба ще бъде част от моята ежедневна работа. Европейската служба за борба с измамите, ОЛАФ, е, трябва да играе много важна роля в това отношение. През първото десетилетие на своя живот Олаф, Олаф е, изгради едно добро име. Е, и трябва да отдам дължимото на първият генерален директор на Олаф Франц Херман е, Брунер, който за жалост почина през уикенда. Но непрекъснато възникват нови предизвикателства. Трябва по-ново да подходим към работата на Олаф и да я подобрим в рамките на възможността. Идеи не липсват, но за да постигнем резултати, трябва да бъдем открити към всичко, което можем да използваме, това, което вече е предложено и това, което ще възникне в бъдеще. Тук трябва да спомена Европейската служба, прокурорска служба, служба за разследване. Радвам се на позицията на парламента по този въпрос и съм съгласен и възнамерявам да обсъждам всички предложения с вас. Няма никакво извинение за злоупотреба или неправомерно използване на средствата на европейските данакоплаци. Затова одита ще бъде една от моите най-важни задачи. Няма трябва да започнем от нула. През последните години бе направено много в това отношение. Не трябва обаче да намаляваме усилията си, така че да бъде даден отчет за всяко евро. Целта ми е да намаля опасността от грешки и административните разходи при пълна отговорност и минимална бюрократичност. Невъзможно е под без достъп до информацията. Затова отделям, ще отделя голямо внимание на прозрачността. Подготовката на предложение за приемлив риск ще бъде една от моите задачи за контрола върху бюджетните разходи. Тук ще работя с моите колеги комисари в сродните области. Знам, че е не само необходимо, но и възможно да се опростят правилата, за приемливостта а, на различните видове финансиране. Смятам, че това ще ни даде възможност да намерим равновесие между изискванията за подотчетност, прозрачност и фискален баланс. Това ще бъдат едни от моите главни цели – в тази е, работа ще работя съвместно с вас, Комисията по бюджетен контрол и Европейската сметна палата. Ще вземам предвид е, всички препоръки, които се правят в процеса на освобождаване от отговорност на финансовите отчети. Дами и господа, работата ми като комисар и като финансов министр – ме е подготвила за работа с економически и финансови проблеми и всичко. Това ми дава възможност да виждам по-широката картина. Не е, само данъците, е, не само фискалната политика, но също така нейното влияние върху заетостта, върху социалната сфера и така нататък. Тоест, е, не става дума само за някакъв набор от данъчни закони. Става дума за лостове, които влияят върху процеси, които имат решаващо значение. Европа е, преживява повратен момент. Необходимо е да засилим а, работата си, за да стабилизираме обществените финанси. Защото всичко, което правим, засяга гражданите, засяга всяко семейство в Европа по един или друг начин. Затова всеки данъчен инструмент трябва да бъде подложен на оценка на въздействието. И то внимателна оценка на въздействието. Трябва да се стремим, да изпълним очакванията на обществото, като постигнем реални резултати. Как ще постигнем тези цели? Първо, като работим за вътрешният пазар, едно от най-големите постижения на европейската интеграция – трябва да бъдем обаче самокритични. Не всички предимства на вътрешния пазар се използват пълноценно. Трябва да намерим а, какви пречки в данъчното облагане влияят отрицателно върху бизнесът и върху живота на гражданите. Те трябва да бъдат премахнати незабавно. Всички фискални проблеми трябва да се решават по бърз начин в полза на данакоплатеца трябва да разгледаме още веднъж е, общата консолидирана е, данъчна основа. И подчертавам да опростяваме начините за изчисляване на данъците, да намерим нови начини, да дадем възможност на е, дружества, търговските дружества да се възползват от всичко това в един конкурентен свят. Много важно е доброто управление намаляване на бюрократичните тежести, упростяване на данъчната система, намаляване на времето, което е необходимо за връщане на надзети данъци и така нататък. Това съвсем не е изчерпателен списък на нашите задачи. Един от най-важните въпроси, разбира се, днес е енергията и енергетиката. Тук възнамерявам да предложа някои нови стъпки, които ще укрепят нашата позиция и ще помогнат за защита на околната среда. зеленото, зеления подход, ако мога така да кажа, трябва да бъде част от нашата данъчна философия. В Европа на 21 век се нуждае от данъчна система за 21 век. Необходима е, е електронна система е, за митнически операции. Такава система – ще бъде полезна и за бизнеса, и за гражданите, ще помогне те да спестяват време и пари. Само такава електронна дан... а, митническа система може да изпълни задачата си защита на собствеността, включително интелектуалната собственост и на нашите митнически граници. Като представя моите а, приоритети, много пъти говорих за економическа, бюджетна и данъчна политика, но искам да подчертая, че не смятам, че економиката е цел сама за себе си. Тя по-скоро е средство. Тя трябва да бъде използвана за постигане на реализиране на амбициозните европейски идеи, за ускоряване на промените, които хората очакват от нас. Никой да не остане в страни от пътя, по който вървим. Твърдо вярвам, че ключът за постигане на успех са общи усилия на всички институции и за това тясното сътрудничество с вас ще бъде част от моята работа. Взаимното доверие е много важно за плодотворното сътрудничество. За това съм готов да ви осведомявам не само за успехите и постиженията, но да споделям с вас и всички проблеми, които остават нерешени. Надявам се, че това изслушване ще бъде първата стъпка към нашия бъдещ диалог. Благодаря. Grazie, eh, signor commissario. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на фрау доктор Глесер. Контрол върху бюджета е централен въпрос за нас и бих искал да след, след смъртта на ръководителя на Олаф за нас застава, идва напред на въпроса за бъдещото състояние. Как ще реагира Олаф? Дали до края на годината ще бъде готов съответния работен документ, е, за да можем да продължим с реформата на ОЛАФ. Опасяваме се, че е, комисията е, ще, е, и новото, е, нейното съставене ще отнеме много време и ще намали ефикасността на тази организация. Разбира се, голяма отговорност е, лежи на гърба на тази организация. Това е втори ми въпрос дали е, особената отговорност на парламента и е, новът, новия пост на генерален прокурор е, ще се отрази и по какъв начин ще се отрази на работата на Олаф. Грация. Сеньор комисар, две минути. Благодаря, господин комисар. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще започна с втория въпрос първо. Наша обща задача е да гарантираме приемственост е, в дейността на ОЛАФ и мясам, че, смятам, че е, комисарят ще направи всичко, което е по силите му, за да е, продължи работата, ще се свържи с правната служба, за да намери е, съответното решение на проблема. Знаете, че в момента господин Калас е, все още отговаря за е, дейността на Олаф. Ние ще работим в тясно сътрудничество с него по този въпрос. Готов съм да обсъдя с вас възможни начини да вървим напред. Според мен основната ни задача е да може колкото по, да може, възможно най-скоро да, да обявим нов, нов конкурс, е, конкурс за нов генерален директор и в това отношение очаквам вашата подкрепа и сътрудничество, за да намерим наистина най-доброто описание на задачите е, на новия генерален директор на ОЛАФ. Колкото до законодателството, по отнасящо се до Олов, мисля, че неприемливо е комисията, това, че комисията не реагира на предложенията на съвета и на парламента, законодателните предложения на съвета и на комисията, които бяха внесени в парламента през 2006 Вашите предложения всъщност бяха внесени през ноември 2008 Запознати сте с е, ангажимента на президента Бароза, който из, бе изразен в неговите политическа декларация, така да се каже, за, относно независимостта на Олаф. Неговото идея, предложение е подкрепено от абсолютното мнозинство на парламента, така че сега остава да намерим верния път е, да, е, към решението на проблемите. Благодаря Госпожа Греслер, е, да реагирате. Е, екстернализацията на Олаф, е, в нас... която се съдържа в насоките на президента Бало... Барозо, се приема, но аз не виждам съгласие за това. Този парламент се изказа против някои от идеите. Как ще решим този конфликт между парламента и комисията? Аз сега не искам да е, поема отговорността да кажа дали този документ за реформата на, на Олаф ще бъде пред нас в е, непосредствено бъдеще или не. Благодаря. Трябва да ви уверя, че председателя възнамерява да изпълни политическите насоки, които изложи които получиха подкрепата на абсолютното мнозинство в парламента. Според него, политическите насоки не са просто на хартия. Това са реални насоки, които той е решен да следва в бъдещата си работа. Разбира се, трябва да намерим начини да решим проблема и аз а, е, с открито сърце съм готов да обсъдя нещата с вас, за да се гарантира независимостта, ефективността и, еф... и а, е, работоспособността на ОЛАФ. Благодаря, господин Гайер. Една минута, моля. Благодаря, господин председател. Връщам се към темата Олаф. В тази комисия сме на мнение, че Олаф е, трябва да бъде една наистина ефективна единица, е, един орган. Е, измамата срещу, борбата с измамата е основен елемент от нашата политика. Ето защо ние сме убедени, че това е една област, в която Европейски съюз не трябва да отстъпва, да намалява усилията си, защото обществеността ще ни следи много зорко. В е, изявлението на мишен стейтмента е, на Барозо и е, на насоката, наистина това заема... Ето защо тази тема и насоките на Барозо бяха прияти с пълно вълшество в парламента. Не смятам обаче, че този успех означава, че сме съгласни с всяки елемент от тази политика и че парламента ще се стане за всеки елемент от тази политика. Бих искал да чуя от вас дали сте съгласни, че Олаф трябва да остане една неразделна част от комисията. Благодаря, господин комисар. Две минути имате. Благодаря за въпроса. искам да повторя е, въпроса си. Олаф наистина трябва да гарантира независимост, ефективност и ефикасност на действията си. До сега Олаф е, свърши много в борба с е, измамата и корупцията в Европейския съюз. Трябва да сме благодарни наистина на господин Брунер, първия генерален директор на Олаф. И според мен трябва да продължим в същия дух – трябва да си сътрудничим, да си съдействаме, за да намерим най-добрия път напред, за да може в крайна сметка да постигнем е, тази е, независимост, тази екстернализация на Олаф, отчитайки, разбира се, е, този е, злободневен въпрос за европейския прокурор. Въпросът е как да съчетаем двата въпроса, как да намерим е, как да стиховаме по най добрия начин е, функционирането на тези институции. Но разбира се, това е наистина една дългосрочна задача. Обсъщахме с е, кандидат комисар е, Рединг този въпрос и ние сме готови с нея да си сътрудничим по тази конкретна тема. Грация Лей, lei, onorevole се воля vuole минута. Господин Гейер, още една минута, моля имате. Е, независимостта на Олаф въобще не подлежи на дебат. Това е извън а, е, всяко съмнение. Въпросът е как ефективно да работи Олаф, ако не е вече част от а, е, комисията, е самостоятелен орган, самостоятелен апарат трябва да има. А, аз наистина ние подкрепихме е, Барозо в неговата идея Олаф да бъде още по-независима, но как ще гарантираме ефективността на Олаф в такъв един случай по отношение на другите институции? Благодаря, господин комисар. Имате една, година за, една минута за отговор. Според мен е ключовия проблем тук е да се постигне ефективност и ефикасност на работата на Олаф. Е, считам, че нашите граждани не се вълнуват толкова от това как е точно разписана институционалната структура на Олаф, но е, те се интересуват от това какво прави Олаф е, в борба с измамите, с корупцията и по други важни въпроси. И за това трябва да оценим всички предимства и недостатъци на действията, които са необходими, така че да намерим начин да постигнем това, което нашите граждани очакват от Олаф. Мога да ви уверя, че аз ще работя напълно открито, ще съм готов да дискутирам всички подробности за бъдещето на Олаф с вас. Grazie. Un minuto all'onorevole Ciazzi Благодаря. Сега господин е, Хатимакаки са на минута. Господин комисар, ние представляваме гражданите на Европа. Ето защо ние в трета фракция трябва да кажем, че проблемът за екстернализацията на ОЛАФ е, за нас няма е, един еднозначен отговор за това. Ние трябва да... Въпросът е предложи на обсъждане. Ние специално сме против това. Това е една област, където е, се извършва измама, може да се извърши измама и смятаме, че до сега комисията е, се поколеба да не е, да, да дефинира неправителствени организации и кои от тях тя подкрепя тук става дума за околната среда, за защита на потребителя. Е, вняните са много силни, но ние не знаем как е, е, се управляват неправителните организации. Защитата, прозрачността на комисията трябва да бъдат запазени. Готови ли сте да, да предоставите един такъв списък на организации, които да работят за по-голяма прозрачност? Моля, господин кандидат комисар, две минути имате. Да. Мисля, че въпросът за неправителствените организации е много важен, много сериозен. Напълно съм съгласен с вашия коментар. Проблема за съставянето на дефиниция съществува. Ако ние заедно с вас можем да намерим една общо описание на това какво представлява една неправителствена организация, това ще ни помогне много в работата по тази тема. Напълно съм съгласна с вас за това. Но проблема тук е, че е, когато направим справка с националното законодателство, където се дава дефиниция на неправителствените организации, там има голям разнобой в различните системи. Е много трудно да се намери общ знаменател, да дадем една обща дефиниция за това какво е неправителствена организация. Обаче много се надявам, че ще успеем да направим това. А що се отнася до прозрачността, считам, че направихме съвсем не малко на интернет. Е, е, има данни за е, получателите на всякакви помощи и грантове. В момента на интернет може да се намери информация всички средства, на кого са дадени, как са отпуснати. Аз смятам, че ще продължавам с работата по тази тема по-специално за създаването на интернет е, сайтове, където да се види ясно кои са бенефициентите в е, страните членки, защото тези страници на страните членки не са идеални. Затова там трябва да се работи те, да бъдат по-лесни за ползване, да се създадат по-лесни програми за търсене на информация, да се даде възможност на гражданите, на е, депутатите, на всички нас да е, наблюдаваме, да виждаме какво се случва с е, тези институции, които получават пари.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 Благодаря, господин Хацимаркакис. Още една минута, ако имате желание. Искам да кажа, че тук не става е, дума само за държавите членки, е, а и за комисията. Е, след последната анкета не, се, не, не успяха да ни предоставят списък на такива организации. Надявам се, радвам се обаче, че зачеваме тази тема. Смятам, че е възможно един такъв единен лист или вебсайт да имаме на разположение, мисля, че президента Вароза направи ново разпределение на, на портфейлите. Е, отговорностите е, може би ще доведат до това, че сега Калас има по-голям, е, по-широк портфолий по-голям портфейл. И в такива случаи някои граници и някои организации просто ще се размият. Какво смятате да направите срещу това? Благодаря една минута. so, uh, I... Да, мога да кажа единствено, че е, така както аз виждам нещата, е, Цялата информация за бенефициентите по европейски средства трябва да бъде открита, прозрачна, достъпна както до евродепутатите, така и до гражданите. Защото това са парите на хората и нашите граждани имат право да са наясно как се разходват тези пари и от кого се получават. Така че ако има някакви пропуски в системата, аз съм готов да работя, да търся решения за преодоляването им. La parola all'onorevole Sta. Благодаря много. Господин Стас, една минута. Благодаря, господин комисар. Аз съм докладчик за собствените приходоисточници за това се интересувам особено много от измамите, свързани с ДДС. Те са общо към 250 милиарда, на 250 милиарда възлизат общите суми, които са обект на тези измами. Какво може да ни кажете за тези из, из, измами във връзка с ДДС, а също така и с данъчното облагане на тютюна и тютюневите произведения? какво смятате да направите през идните години? Какви ще бъдат вашите препоръки във връзка с това? Да, да. Аз прочетох този доклад с много голям интерес и много други доклади също а, изчетох, подготвени от а, уважаеми депутати, от ваши колеги. А, мисля, че а, те са много интересни и дават възможност за размисъл какво може да се направи в тази област. Съгласен съм с вас, че ситуацията с измамите по ДДС налага да се търсят допълнителни мерки. Комисията вече е предложила немалко такива мерки Съвета работи по тези предложения. Като начало предлагаме да се ускори обмяната на информация между страните членки с цел да се борим иначе с, именно с този проблем данък ДДС за внесени стоки. Също така по двата споменати от вас въпроса съвета вече е взел решение. Мисля, че трябва да работим и по въпроса с така наречените верижни измами, които в момента така е много на дневен ред тази тема. Комисията тук предлага една административна система – създаването на така наречената система Еврофиск. И ако ме питате кое бих избрал измежду предложенията, считам, че е, създаването на Еврофиск като система и обмяната на информация за данъчни измами, за измами по ДДС са най-важните стъпки в тази област. Благодаря, господин Стас, една минута. Благодаря за отговора, господин, Благодаря за отговора, господин комисар. Много често става дума за престъпни мрежи, които работят с голямо, голям, които са много изобретателни, особено във връзка с верижните измами. В Белгия, например, неодавно имаше двама англичани, които бяха замесени в една верижна а, измама. Следователно трябва да се намесваме а, по начин, който а, не е прекалено груб, но също така ефективен, тъй като става дума за много тежки нарушения. Какво ще кажете по този въпрос? По този въпрос има доклад и на Сметната палата, и на Комисията по бюджетен контрол. Смятаме, че на този въпрос не се отделя достатъчно внимание. Какво ще кажете по него? Имате една минута за отговор. Да. Знам, познавам доклада на Сметната палата и смятам, че е много важно да се възприемат нейните препоръки. вярвам, че препоръките, които Сметната палата прави, трябва да бъдат зачитани и трябва да бъдат осъществени, трябва да бъдат прилагани. Това ще бъде един от моите главни приоритети в бъдещата ми работа. Колкото до измамите с ДДС, ще помисля за възможности да бъде включен, включен Олаф в тази дейност. Независимо от това, че в областта на данъчното облагане правомощията са главно принадлежат на страните членки, така че трябва да анализираме възможностите в това отношение и как да използваме ресурсите на Олаф. Е, Благодаря. Сега господин Епинг за една минута. Благодаря, господин председател. Я искам да попитам как смятате е, да се отнесете към специалния доклад на Сметната палата, особено по отношение на регионалната политика е, и сътрудничеството. Е, тук има много слабости относно средства, които не се използват целесообразно или пък цели, които не са изпълнени. Е, има един конкретен пример, който е свързан с въпроса на господин Макакис. Миналата година в доклада за развитието около 1 милиард, милиард евро е, са били изразходвани от неправителствени организации. Е, една голяма част не е достатъчно ефективно. Е, това е политика, която не е достатъчно устойчива. Става дума за 50 хиляди проекта, много особено по отношение на структурните фондове, е, за е, грешката все още 11% е, и мисля, че това не е приемливо. Трябва наистина да видим как да по-ефективно да използваме структурните фондове. От друга страна обаче би трябвало да разграничаваме ясно грешките и измамата повечето от грешките са свързани с е, липсата на документация е, или нарушаване на критериите с допустимост, както и други не толкова важни неща. Измамата обаче е въпроса тук и знаете, че има примери за е, спиране, е, прекратяване, спиране на е, разходи или фондове в случая с България и Румъния в миналото, замразяване на фондове. И комисията много внимателно обмисля как да функционират системите за управление и контрол в държавите членки и е готова да предприеме действия, ако се наложи. Благодаря една минута. Да, е, бих е, искал да знае дали вие ще действате е, за това да не бъдат плащани повече средства на региони, след като тези пари не се дават в съгласие с правилата на Европейския съюз и не се харчат по правилата на Европейския съюз, по-скоро, извинете. Съгласен ли сте, е, господин комисар, с това веднъж годишно е, е, да се е, срещате с комисията е, от, е, за бюджетен контрол, за да се изясняват конфликтите и различията? При последната комисия на Барозо имахме зна... Е, огромни е, конфликти на интереси. Е, е, лобис, лобиране, е, лобисти е, за Microsoft, е, Microsoft, неща, които са неприемливи. Наистина смятате ли, че и готов ли сте да се явявате пред Комисията за бюджетен контрол, за да се елиминират такива конфликти? Почитаеми господа, смятам, че комисията предприема всички действия, които са необходими тогава, когато имаме доказателства за измама или грешка, за да е, направи съответните финансови корекции, и е, връщания, възстановяване на средства, така че в 2008 нивото на финансови корекции и връщане на средства възлезе на близо 3 милиарда евро. И е, спирането на на фондове е, като, като мярка бе прилагано 10 пъти през 2008 в сравнение с е, е, само един път през 2007 така че тази, тази работа се върши както трябва, ние си вършим работата, но съм съгласен с вас, че има какво да се желая в тази област. Трябва наистина да подобрим нещата, особено в държавите членки, Колкото до е, конфликта на интереси, да, готов съм да, да, да идвам в парламента и да обсъждам с е, комисията всякакъв въпрос, свързан с конфликт на интереси. Благодаря, Оноре Андресен, една минута. Благодаря, господин председател. Вашия въпрос, господин Семета, на, парламента, на въпрос на парламента е, е следния. Говорихте с много топли думи за е, институцията Европейски прокурор. Бихте ли потвърдили, че създаването на такава една служба въпреки... Е, е, е бихте ли потвърдили създаването на такава служба въпреки е, съпротивата от британска страна? И трето, Давате ли се сметка, че генералният директор на Олаф сега беше бившия главен счетоводител на Европейската комисия? Не виждате ли е, един конфликт на интереси е, в е, това, поне за първите две години? И четир... четвърти въпрос за грешка или е, измама. Каква е вашата, вашето определение? Какво е вашето определение за измама? Две минути бе la благодаря. Две минути имате за отговор. По въпроса за европейския прокурор. Темата е трудна. Е, дълго е, време е, дискутирахме този въпрос в Европейския съюз. Мисля, че от 2000-2001 година започна този дебат но сега с влизането в сила на Лисабонския договор е, подобна служба може да бъде създадена и ние ще работим за това. Както казах в самото начало, обсъдихме този въпрос с е, бъдещия комисар Рединг и ще сътрудничиш. Ще си сътрудничим с нея. По мое мнение, Европейската прокурорска служба ще бъде ефективен елемент от функционирането на Европейския съюз. По въпроса за, кодекса, за етичния кодекс на комисарите, също считам, че е много важно да се направи нещо по този въпрос. Председателят Барозо го споменава в политическите си насоки. Така че аз ще бъда готов да работя с вас и с съвета на всички институционални нива по тази тема, защото според мен е изключително важно да се популяризира този кодекс е, за поведение или етичен кодекс на комисията. И е, комисията вътрешно институционално в сътрудничество с парламента и съвета ще работи по този въпрос. Ние дискутираме възможността това, този кодекс да се превърне в модел на подобни документи за всички европейски институции. Всъщност не съм убеден, че разбрах точно последния ми ви въпрос за генералния директор. Имате една минута, моля, припомнете въпроса. Благодаря, господин председател. В момента председателя на вътрешния одит, генералната дирекция по вътрешен одит, той е бил счетоводител на комисията. Не смятате ли, че има конфликт на интереси, поне за последните две години? Аз познавам Бран Грес. Знам, че той е много точен човек. Дискутирали сме неговата дейност в службата за вътрешен одит. Той има много идеи за това как да подобри работата на тази служба. И а, в правилника за служителите на институциите има ясна дефиниция за случаите на конфликт на интереси и в конкретния случай аз не смятам, че има такъв конфликт на интереси. Благодаря. Една минута, господин Ернхаузен. Тук ли е? Не, ако не, някой друг от Независимите искали да се изкаже вместо техния представител? Добре, продължаваме тогава. Господин Ауди, една минута. Благодаря, господин председател. Моят въпрос се отнася до декларацията а, за надежност и точност. А, господин Барозо обеща да имаме подобна положителна декларация от, от Сметната палата. И радвам се, господин председател, ком... кандидат комисар, че имате, имаме вече вашия писмен отговор. Какво ще кажете за веригата на одита и споделените отговорности между страните членки? От една страна имаме националните сметни палати, също времено националните парламенти, които упражняват надзор тъй като ролята на парламента е именно да контролира изпълнителната власт, а нашата роля е да контролираме пък Европейската комисия. Така че не мислите ли, че трябва нивото, допустимото ниво на риска да се отразява върху цялостният одит. Благодаря. Две минути за отговор. Да, мисля, че е необходима допълнителна работа за положителни декларации за надежност и точност, достоверност и точност. Това е особено важен въпрос. Може да го постигнем, като работим заедно. По този начин ще решим проблемите, които ни създават някои пропуски в системата, пробойни в системата, ако мога така да кажа главните проблеми при разходите, това е, са проблеми, които възникват на национално равнище при разходването на средствата на Европейския съюз. Имаме сега системата на годишни обобщения. Вече от две години съществува тази система. Смятам, че качеството на тези годишни обобщения, обобщени е, отчети, все още не е достатъчно добро. Мисля, че тъй като сега очакваме да се направи предложение за изменение в финансовият регламент, което ще ни даде възможност да подобрим качеството на одита. И декларациите за достоверност и точност ще бъдат едно от изискванията към страните членки. Върховните институции, които осъществяват одит, ще се опират на тях, но разбира се, не трябва да се забравя принципът на субсидиарност. Но съгласен съм, че в тази насока предстои още работа. Е, ауди, перу минуто. Допълнителен въпрос, господин председател. Тъй като няма допълнителен въпрос, сега думата има господин Ставракакис. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат комисар, във вашите писмени отговори подчертавате, че един от вашите приоритети ще бъде гарантирането на по-голяма прозрачност в разходите, пълна подотчетност и отговорност. Нещо, с което аз съм напълно съгласен. Като се има предвид всичко това, как ще подобрите контролната система върху финансовите, изразходването на финансовите средства на Европейския съюз. Особено когато става дума за малки организации, примерно неправителствени организации, местни власти в страните членки и така нататък. Като същевременно се осъществи добро финансово управление на всички ресурси. Благодаря. Две минути за отговор. Мисля, че засягате много важен въпрос. Знаете, че през последните няколко години ние а, осъвършенствахме окончателно системата за управление и контрол върху изразходването на средствата, система, която ни дава възможност за много по-добър контрол, система от, за проверка и контрол, за това как се изразходват средствата в страните членки и организациите в тях. Но доколкото ви разбирам, вие се интересувате главно от въпроса на упростяването на системата, упростяването на правилата, от които се ръководим. Напълно съм съгласен по този въпрос с заключенията на Сметната палата. Мое лично мнение също е така, че има все още възможност за сериозно опростяване на прекомерно сложните правила, свързани с изразходване на средствата. Защото самата тази сложност дава, създава опасност от грешки. Пак ще кажа, в момента се прави преглед на финансовите е, инструменти, на финансовите законодателни актове. Получили сме много добри предложения как да подобрим регулирането на работата в тази област. Има чудесни идеи, които бяха предложени включително и в Европейският парламент. Ще се възползваме от всички тези предложения, за да може в значителна степен да опростим правилата, което ще ни даде възможност освояването на средствата да бъде по-лесно, те да достигат по-бързо до бенефициентите и управлението да бъде по-ефективно. Една минута. Благодаря, нямам допълнителни въпроси. А сега, за една минута, в е, портфейл, описание на вашия портфейл, президента Барозо говори за засилване борбата срещу измама и избягване на данъци. Както знаете, е, европейски бизнесмени използват е, именно тези методи, за да извадят е, дохода си, е, приходите си от европейската система на облагане. Въпросът ми е какви мерки планирате да спрете изтичането на е, данъци и да спрете незаконната дейност е, е чрез използване на офшорки. Това приоритет ли е за вас? и какъв е графика ви за прилагане на съответните мерки? И във връзка със същото, е, готов ли сте да рестартирате процедурата за възприемане е, директивата, за приемане директивата за защита е, на, и финансови интерес на общността, която бе спряна, блокирана от съвета от 2001 и е, смятате ли да рестартирате е, процедурата за започване е, за, за, за приемане на регламента за е, взаимопомощ, е, гарантиране финансово интерес на общността, която също бе е, блокирана от съвета през 2004. Благодаря. Две минути. Смятам, че въпросът е, за данъчните обежища е от ключово значение в сегашния контекст, е, когато държавите членки са изправни пред сериозни затруднения поради кризата е, и нивото на задължнялост, е, което, което нараства в държавите членки, трябва наистина да се положат максимални усилия, за да сме сигурни, че се управлява, се прилага добро управление в областта на данъчно облагане. Много вече е свършено в това отношение, направено в това отношение. Знаем, че комисията преговаря по споразумение с Лихтенштайн – едно споразумение за борба с измамите, с Лихтенштайн и ако то успее е, да бъде подписано, ще бъде един, ще послужи като модел за други държави, европейски държави, като Андора, Монако, Сан Марино и Швейцария. Въпроса за директивата за спестяванията също е от е, решаващо значение и се надявам да намерим решение по нея и в крайна сметка да убедим е, двете държави членки, които все още блокират тази директива, е, която се разглежда в пакет с други директиви, както и директивата за взаимна помощ, тя попада в този пакет, да ги убедим да приемат, е, би трябвало да използваме всички налични средства и по-конкретно инструменти за сътрудничество за развитие, където влизат и въпроси като е, доброто управление, и да включваме това във всичките ни преговори, всички преговори, които водим е, с партньори за добро сътрудничество, за да сме сигурни, че доброто управление ще се превърне, ще залегне като основен принцип е, при функциониране на данъчните системи, както на ЕС, така и в останалата част от света. Така че това действително е мой приоритет и ще работя по този въпрос много енергично. По другата директива ще се запозная в е, близко бъдеще с нея и е, по-скоро с е, новото предложение за промяна на директивата да, въпроса за по-голяма ефективност, е, е, разбира се, готов съм да, да е, стартирам работа по този въпрос. Отговор две минути. Една минута, извинете. Казахте, че сте за преразглеждане на сегашния кодекс, кодекс на поведение. Е, е, ангажирате ли се с това да, да коригирате недостатъци, като например яс, е, липсата на ясна дефиниция, определение на конфликт на интереси, недостатъчната яснота основ, относно, относно подаръците и включване като гостоприемство, изразено като покани за прекарване на лятната вакансия или въобще на курорти, Бих е, била благодарна, ако отговор ви бъде да или не. И ангажирате ли се да е, приемете е, е, до юни 2010 ревизираната версия, поправената версия на кодекса на поведение? Една минута за отговор. Както споменах, комисията ще работи по измененията на кодекса е, на поведение и приканва всички европейски институции, включително и парламента, да съставят един вид междуинституционална работна група, за да която да излезе със съответното предложение. Доколкото разбирам списъка въпроси, които вие изброихте тук, са въпроси, които заслужават нашето внимание, разбира се, но според мен кодекса на поведение трябва да бъде разглеждан в по-широк контекст. И е, според това, което каза президента Варозо, как да превърнем кодекса на поведение в модел за всички европейски институции, за да сме е, сигурни, че те всички е, си вършат работата както трябва в рамките на Съюза. Господи, госпожа Шолдема, с една минута, моля. Да, като е, депутати ние представляваме европейските граждани Бихме искали, разбира се, да имаме поглед във всички области е, и във всички е, действия на Европейски съюз, как се карчат и средствата, разбира се. Как си представяте като е, кандидат-комисар е, именно тези права е, на, на е, как си представите тези, е, този поглед върху това, например, както освобождаване на бюджета? Как ще гарантирате е, възможността за такъв поглед върху всичко? Две минути, благодаря. Според мен, уважаеми депутати, парламент, депутатите имат пълно право да се е, вглеждат, да преглеждат е, е, и да имат поглед върху всички разходи от европейския бюджет. И мисля, че предварителните процедури за освобождаване, одобряване изпълнението на бюджета показвах, че парламента много сериозно приема тази си задача, гледа на това излязахме с... Е, бяха предоставени много добри препоръки за по-ефективно използване и управление на средствата на Европейския съюз. 2007 година аз преброих 203 препоръки, например, които бя... излезаха от парламента е, и мисля, че 195 от тях комисията изпълни. Това според мен е, е верния път е, към гарантиране ефективността на е, разходите в Европейския съюз. Възнамерявам да продължа тази ефективна работа с ваша помощ, като отчитам сериозно вашите препоръки и ги прилагам. Nessuna altra domanda. Allora, l'onorevole Delange per un minuto. Благодаря. Няма допълнителен е, въпрос. Госпожа Даланш, една минута, моля. Факт е, е факт е, че аз е, буквално тичах, за да стигна до тук, за да мога да ви задам този въпрос. По отношение на декларациите за националните декларации за управление на средствата, знаете, че това е приоритет за нас. Нееднократно сме били свидетели на това, че комисията застава зад нас – е, проучваме тези годишни доклади, но смятаме, че те нямат кой знае каква полза. Затова въпросът ми е като комисар, какво ще направите, тези годишни общителни оценки да се превърнат в декларации за гаранция на управление на средствата. И Европейския парламент може ли да разчита на вас като комисар да заставате зад парламента по тази важна тема, когато се сключва следващото междуинституционално споразумение? Благодаря. Благодаря. Имате две минути за отговор, моля. Мисля, че въпроса за гаранциите от страна на страните членки за това как са разходвани европейските средства е изключително важен. Няма никакви съмнения по този въпрос. Знаете, че сме се опитвали като е, орган, комисията, да създадем една система за декларации, национални декларации за управление на средствата – но нашето предложение бе отхвърлено от съвета. И за това се реши да се дават годишни обобщителни е, доклади. Комисията с е, много голяма трудност прокара тази система през е, съвета. В момента такива доклади се предоставят на две години. Вече споменах, че според мен качеството на тези декларации за гаранции, както казах вече, има какво да се желая. 11 страни членки са предоставили доброволно такива декларации. 7 страни членки са ни дали вече и декларации за 2008 година с което ни уверяват, че е, средствата са разходени по съответните критерии. Аз лично смятам, че трябва да се работи за създаването на регулирана практика, на регламент, за да се опишат добре изискванията и критериите към страните членки. Трябва е, поне да се изисква доброволна национална декларация за управление на средствата, но съм готов да дискутирам с страните членки този въпрос, защото според мен е изключително важно е да се свърши цялата подготвителна работа. Дали тя ще води до обобщителни доклади или до национални декларации е друг е, въпрос, но тази работа трябва да бъде свършена. Благодаря. Една допълнителна минута имате госпожа Деланги. А, обаче аз имам една минута, да, но аз ви попитах как, какви инициативи ще предприемете, ако имате възможност да действате, какво точно ще направите? That, uh, uh I mentioned, uh, at the... В самото начало още споменах, че ние в, в момента uh, сме в етапа на прегледа на националните декларации и комисията през май 2010 ще излезе с предложение за е, редактиране на регламента и една от първите ми стъпки ще е да дам съответния принос за този финансов регламент по отношение на годишните обобщителни доклади и националните декларации. И след това вече ще се подадат и изменения вариант на националните декларации в съвета и в парламента. Ще се обсъди това предложение и ще търсим решение, което да задоволява и двете институции. Благодаря. Господин Джебранди, една минута. Благодаря, господин председател. Е, всъщност госпожа Деланге зададе въпроса, който аз исках да задам, но мога да продължа и малко повече в дълбочина по тази тема, защото не съм много доволен от вашия отговор. Ако добре ви разбрах, вие държите много на прозрачността. Според мен прозрачността е именно инструмента, с който ще се постигне по-добре финансова система. Но най-големият проблем, както всички знаем, е, е това как се разходват европейските средства в, в, в е, самите страни членки. Значи да настояваме те да са по-открити по този въпрос не е достатъчно. Ние трябва да ги принудим да подават годишни е, декларации, годишни общителни отчеки, в които ясно да се казва как те разходват европейските пари. За това въпросът ми е какво точно ще направите? Ново предложение, което ще принуждава страните членки да дават национални декларации? Имате ли предвид това? Трябва да бъдем много категорични по този въпрос. Благодаря. Имате две минути за отговор. В отговора си на предходния въпрос споменах, че аз съм за това да има национални декларации за управление на европейските средства, но трябва да бъдем реалисти. Е, решението по тези декларации е, ще бъде вземено по процедура за съвместно вземане на решение с парламента и съвета и трябва да работим съвместно с страните членки, за да можем да търсим съответно решение. И подчертах в предишният ми отговор, че това, което за мен е изключително важно, е подготвителната работа. Какво точно правят страните членки в подготовка на тези е, годишни обобщителни доклади или национални декларации. Защото ако тази подготовителна работа не е от добро качество, оттам нататък и Европейската сметна палата ще има проблеми. Тоест, ние трябва да направим така, че одитите, които се извършват от националните институции, са достатъчно ефективни, че са извършени в съответствие с международни стандарти, така че да има гаранции, че съответните декларации, които е, държавите е, дават, се базират на заключения, изготвени по международни стандарти. За мен това е най-важното. Благодаря, господин и Още една минута имате. Благодаря ви за отговора, но вие знаете, така както и аз, че в съвета има твърд принцип да не се месат за това как държавите членки разходват средствата си. Тоест, те не искат да се бъркат, страните не искат да се бъркат една на друга, как си разходват е, е, средствата. Така че, ако вие ги съберете в съвета да решават нещо, нищо няма да постигнем. Е, въпроса въпросът ми е готов ли сте да се борите против тази практика, да се борите за повече прозрачност, за това страните членки по прозрачно да декларират как разходват тези средства. За мен това е една голяма борба. И аз искам да разбера, вие готов ли сте да извършите достатъчно, за да се включите в тази борба, за да се реши този въпрос? Една минута имате, господин кандидат комисар, за отговор. Аз мога само да кажа, че аз лично винаги търся резултати. Най-важното за мен е да получа резултат. За резултат спрямо формулираната цел. И тук считам, че е изключително важно да се работи с страните членки, за да се намери решението, което ще ни даде възможност да подобрим ефективността на разходването на европейските пари. Това ще е моята задача. Напълно съм съгласен с вас, че нивото на грешки не е приемливо. И също смятам, че новите системи, които в момента действат за новите програми, все пак трябва да отчитаме, че одитите на Сметната палата бяха изготвени на базата на старата финансова рамка, а сега в новата финансова рамка – вече правихме ни пробни е, проучвания, което се показва, че нивото на грешката спада много чувствително. Тоест, ние вървим в правилната посока. Аз лично съм решен да продължим така. Олмейер, перу Благодаря. Госпожа Олмейер, една минута. Господин председател, господин комисар, наистина в дискусията, от дискусията личи колко труден портфейл имате. Ще трябва да работите и с съвета заедно, разбира се, е, и в колегиума. Портфейл ви е, има редица е, недостатъци и трудности, би трябвало е, и, и е, хоризонтална връзка с други ресори, трябва да работите с тях и да се грижите за пълна прозрачност пред парламента. С кои ще предприемете конкретни мерки, например? Особено в, е, е, за да постигнете напредък в ресорите, в които има проблеми и как е, ще имате поглед върху други ресори, които са във връзка с вашия, за да, да, да, се постигне да се стигне до прилагане на конкретни законодателни мерки. Благодаря. Една минута. Yes, I agree with you that Съгласен съм с вас, че е много важно да се е, определят е, общите процедури в комисията, за да сме сигурни, че препоръки, констатации от различните одити, одити се прилагат е, по съответния начин. Аз лично смятам, че през последните години комисията значително е, постигне значителен напредък в тази е, сфера. Имам е, ясни инструменти, средства за решаване на тези въпроси, които споменахте. Имаме комитет за напредъка по одита. Знаете, че ще председателствам тази комисия в бъдеще. Мисля, че тази комисия свърши значителна работа, за да бъдат подобрени действията на комисията. Ще трябва да продължим да, да, да изчистим, да рационализираме нейната дейност и да я съсредоточим върху въпроси, свързани с повишените рискове, би трябвало наистина да засилим системата е, за управление на риск в комисията и да съсредоточим вниманието е, върху е, на, на Комитета за напредък, за развитие на одита, върху наистина високорисковите области от дейността на комисията. Ще следвам тази линия в работа си, работата си и в е, бюрото за одит. Е, това също е в, е, попада в моето е, правомощие, е моя отговорност и там ще очертая областите за, е, от основни рискове, които е, според мен са от най-голямо значение. Където одита ще бъде много важен. Е, реплика, една минута. Как си представяте съвместната работа с Олаф е, в някаква конкретна форма? И е, второ, какви мерки ще възприемете, ако в някой ресор се установи, че усилията и изискванията на парламента е, са е, ясни, но всъщност, във всъщност е, е, трябва всъщност, да, да бъде дадена и декларация за надежност. Благодаря една минута. По въпроса с Олаф, И сега има институции, които не са част от комисията, но съответните комисари е, отговарят за сътрудничеството и координират дейностите с тези и на тези институции. И смятам, че това може да послужи за модел как да гарантираме тясно сътрудничество между комисията и ОЛАФ. Трябва да работим върху правната рамка. Отграничаването на ясни, прозрачни отговорности на ОЛАВ, комисията и как те да си сътрудничат в е, конкретната област. Но аз гледам на това като на една дългосрочна задача. Благодаря, Балчи. Една минута. Благодаря, господин комисар, господин коми... е, председател. Говорихме много за Олаф тук. Европейската институция за борба с измамата. Доклади на Олаф обаче показват, че често компетентни институции, включително законоприлагащи институции в държавите членки, действат много бавно, много мудно реагират на препоръките на ОЛАФ във връзка с е, финансови измами или избягване плащане на данъци. Въпросът ми е какви мерки възнамерявате да е, предприемете, за да, може, за да могат европейски институции да действат по-отговорно. Благодаря. Две минути. Благодаря наистина. Е, за мен е, е удоволствие да чуя въпрос, зададен на родния ми език. Е, съгласен съм с вас, че резултатите от разследваните на Олов, както и след, последвалите препоръки, не са достатъчни. Трябва да отчитаме и факта, че законните, правните процедури обикновено траят дълго и много трудно е да бъдат направени заключения за резултатите в рамките на една-две години. Когато се готвих за това изслушване, аз е, проучих процедури, които са продължили 10-15 години. В крайна сметка се постигат осезаеми резултати, което означава, че ние наистина сме е, дишали във врата на институциите, които са е, се занимавали с, с е, такива финансови измами. Е, наистина е, имахме препоръки от Европейски съвет, от госпожа Креслър. Тя говори за начините да се подобрят е, взаимоотношенията между националните законоприлагащи органи и европейските институции. Трябва наистина да сме наясно, че законоприлагането е национален въпрос. Обмена на информация обаче и предоставянето на информация за различните процеси, които Олаф е е, лансирало, за различните етапи в е, тези процеси, би е, такъв един обмен, обмен на информация би улеснило функционирането на системата. Благодаря. Благодаря една минута. Господин комисар, в уводните си бележки вие се спряхте на една много важна бъдеща задача, а именно упростяване данъчната система, която да има резултати във всяка държава членка. Бихте ли ни запознали е, накратко с мерките, които възмеявате да възприемете? Една минута. Без съмнение данъчната система налага оценка на състоянието на нещата и трябва да вземем предвид е, и принципа на субсидиарност в е, тази връзка, което означава, че всички решения в областта на данъчното облагане се вземат е, с единодушие в съвета. Има обаче сфери, области, където може да се упростят нещата, особено свързани с общностната търговия и обмена на информация. Да вземем въпросите, свързани с данъчно, двойното данъчно облагане. Това е един проблем и ние наистина имаме намерение да започнем публични дебати в Европейския съюз и консултации, за да видим къде се коренят пречките пред премахване на двойното данъчно облагане и какви са най-наболелите проблеми на нашите граждани. Решени сме да решаваме тези проблеми. Освен това, въпросът с ДДС. Смятаме, че инициативите, които вече са в ход, ще ни помогнат да подобрим процеса. Благодаря. Една минута. Благодаря, господин председател. Имам въпрос, който се отнася до структурните фондове. Както знаете, най-малко 11% от разходите по структурните фондове са застрашени от нередности. Има опити за възстановяване на средствата, но техният успех е твърде ограничен. Положението не се подобри след приемането на планът за действие. Какво възнамерявате да направите в това отношение? Говорите за възможността от санкции в случай, че положението с използването на средствата е незадоволително, но тези санкции сега за сега не са ефективни. Какво възнамерявате да направите в това отношение? Благодаря. Две минути. Напълно съм съгласен с вас, че нивото на грешките, на нередностите от 11% е абсолютно незадоволително и че трябва да се направи нещо. Разбира се, трябва да вземем предвид това, че Сметната палата прави годишни одити. А комисията използва много годишна система за управление и контрол на средствата. Комисията току-що приключи а, периода 94-99 година и за този период а, нивото беше 3%. Има някои няколко възможности, които могат да помогнат за подобряване на положението. Първо, във връзка с упростяването. Мисля, че много грешки се правят поради това, че правилата са прекалено сложни. И комисията вече предложи миналата година няколко стъпки за упростяване на системата. Прегледа на финансовите е, инструментите за финансово управление също ще върви в тази насока. Както подчертава и Сметната палата, сложността е прекалено е, важна пречка, е прекалено голяма и това, тя пречи на ефективното използване на средствата. Друга инициатива, която аз възнамявам да предложа през 2010 година. И, и е въпросът за отчетността в годишните отчети и годишните декларации за управление на средствата. Благодаря. А, сега господин Ителе за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин кандидат комисара за отговора. Очевидно, съществува проблем с липсата на достатъчно показатели, достатъчно критерии, общоприяти критерии, за да може да измерваме ефективността на използването на обществените средства, публичните средства. Искам да попитам, прави ли се достатъчно, за да се измерва ефективността на общностите програми и как можем да развием, създадем показатели в това отношение? Благодаря. Съгласен съм с вас. До сега вниманието ни бе насочено главно към допустимостта на разходите, нивото на грешките и цялата ни система е разработена с оглед на решаването на именно тези задачи. Аз мятам обаче, че нивото на грешките трябва да се определи, защото очевидно не е допустимо да имаме високо ниво на грешки в която и да е област на освояване на средствата. Необходимо е по-добре да измерваме и ефективността на разходите и разработването на показатели в това отложение, съгласен съм, е особено важно. Тук могат да, тук могат да се използват показатели за изпълнението, показатели, които аз съм използвал в моите предишни, е, моята предишна дейност. И мисля, че това ще бъде една от ключовите бъдещи действия на комисията. Благодаря. Госпожа Херцог. Тук съм, господин е, кандидат е, комисар. Напоследък бяха създадени няколко изпълнителни ангеции. Смятате ли, че изнасянето навън на службите на комисията прави контрола напълно невъзможен? Какви мерки ще вземете за осъществяване на контрол на тези агенции? Какви са вашите планове? Его, две минути. Две минути имате, господин Шемата, за отговор. Аз като един общ отговор по този въпрос мога да кажа, че моето лично мнение е, че изнасянето навън на е, разходи трябва да бъде е, използвано като метод, единствено когато е ясно, че ще бъде достатъчно ефективно. А що се отнася до изпълнителните агенции, аз съм е, прочел докладите на Сметната палата по отношение на създаването на тези изпълнителни агенции и съответните разходи. Тези агенции работят в конкретни области и е, заключенията са, че всъщност те помагат за подобряване на ефективността на разходите. И когато това е така, естествено, е, по-добре е да се предприема именно този, е, тази, този тип стъпки, създаване на агенции. А, за мен е по-големия проблем са така наречените традиционни агенции, от които имаме съвсем немалко на брой. Изпълнителните агенции е, работят по съвсем ясни правила, с е, стандартен начин на организация и метод на работа. А що се отнася до традиционните агенции, това съвсем не е така. Затова сега има една вътрешно-институционална работна група, която разглежда проблема и съвсем скоро време ще излезе с предложения. Как да се формулират общи стандарти за така наречените традиционни агенции, за да може да се повиши и тяхната ефективност. Знаете, че що се отнася до тези традиционни агенции, агенции. Комисията е поела ангажимент да не създава нови такива агенции. Но разбира се, има и изключения. Настоящата криза всъщност наложи да направим предложение за създаване на подобна агенция в финансовия сектор. Благодаря, мисис Херцог. Имате ли въпрос? А, вие казвате, че трябва да има доказана ефективност. За това какви мерки смятате да въведете именно за да докажете тази ефективност? Не, до сега не сме видели така ясно какви са мерките и нашата комисия е готова да се сътрудничи с вас да постигнем нещо по този въпрос. Моля, господин кандидат комисар. Да, да, вие сигурно сте наясно, че нашата вътрешна служба за обдит извършва в момента проверки на повечето от агенциите. И вътрешната ни служба за одит е формулирала много добри предложения на базата на тези прегледи. Едно от предложенията което се дискутира вече, е да се търси възможността да се създаде е, някаква комисия по одитна комисия, която да анализира предложенията и да дава предложения на изпълните агенции как да подобряват съответния е, работата си в съответната дейност. Е, Разбира се, още дискутираме въпроса дали да е една тази одитна комисия или да са отделни комисии за всяка отделна дейност. Те първа дискутираме този въпрос. Благодаря. Сега е, господин Ламберт с една минута. Господин комисар. Е, господин комисар, искам да попитам за данъчните обежища значи, 200 е, милиарда долара потъват там, една голяма част от е, БВП на Европейския съюз. Значи става дума а, е, за една несправедливост прямо дънокоплатеца, който си плаща редовно данъците. И искам да попитам, каква е вашата позиция по отношение на тези данъчни обежища, които се крият вътре в граница на Европейския съюз? Понякога това са правни е, решения, каквито примерно съществуват в Белгия и които играят ролята на подобни данъчни обежища. Като човек, който ще отговаря за данъчното облагане, какво мислите да направите, за да се поправи това положение, нещо, което вреди на общият интерес? Благодаря две минути за отговор. Напълно съм съгласен, че въпросът с данъчните обежища е ключов, особено в настоящата ситуация на економическа криза. Ние трябва да търсим разрешение на този въпрос. В момента сме в процес на сключване на споразумения за, с Лихтенштайн за борба с измамите и други е, мерки предвиждаме, но има и още някои страни членки, които са против този целият пакет от мерки за борба с измамите, които предвиждаме. Но се надявам да можем да упражним и така лостовете на упражняване на влияние от е, други страни членки върху тях, за да могат те да приемат е, нашите предложения. Също така се надяваме, че споразумението с Лихтенштайн ще послужи за модел за подобни споразумения с други страни Андора, Монако, Швейцария. Комисията, разбира се, трябва да получи мандат, за да води преговори с тези страни за подобни споразумения. И ми се струва, че ако успеем да подпишем тези споразумения, ще постигнем значителни подобрения в това отношение. От друга страна съществуват и критериите на Организацията за економическо сътрудничество в Европа за обмен на информация. Знаете сега, че Европейския съюз прилага принципа на автоматична обмяна на информация по този въпрос, изключение на няколко страни, за които е даден преходен период. Но за мен осигуряването на подходящ обмен на информация между страните членки и е, и страни в Европа, които не са страни членки на Европейския съюз, е изключително важна, защото така ще се даде възможност по-добре да се проследява процеса и да се е, наблюдава и неплащането на данъци. Господин Ламберт. Господин комисар, не отговорихте всъщност на въпроса ми. Аз не питах за не питах за външните данъчни обежища, питах за вътрешните данъчни обежища, които се дължат на законодателството на някои страни членки. Колкото до автоматичният обмен на информация, смятате ли, че това трябва да бъде правилото по-скоро, отколкото изключението? По този въпрос не всички мислят еднакво. И накрая, ще се съгласите ли с мен, че ако не можем да намерим консенсус по този въпрос, трябва да вървим напред по данъчните въпроси на базата на засилено сътрудничество между някои страни. Да, може би просто не ви разбрах достатъчно добре за първия въпрос, за което моля да ме извините. Но ще засегна този въпрос, когато говорим въобще по въпросите за конку... данъчна... конкуренция в данъчното облагане. Аз лично съм за това да има така честна, справедлива конкуренция в данъчното облагане, защото това подпомага и развитието на економиката. Но трябва да се борим срещу вредната елементи на конкуренцията между данъчното облагане. Имаме и група, която наблюдава именно този проблем. Мисля, че вече е, има предложение за забрана на около 100 е, практики, които се считат за вредни в това отношение. Моето мнение е, че трябва да засилим дейността си. А що се отнася до вашия коментар за засиленото сътрудничество, е, е, между страните членки и считам, че да, това ще помогне за развитието на вътрешния пазар в Европейския съюз и в случаите, когато това помага на вътрешния пазар, можем да дискутираме е, именно тази възможност да процедираме по, по този начин, което ни дава възможност, от, е, което ни позволява Лисабонския договор. Благодаря. Следващия оратор който няма микрофон. А, господин Бокрус, 2010 година Европейския съюз трябваше да стане най-конкурентно способната економика в света, но ние изобщо не успяхме да постигнем тази цел. Господин Сапарето, Сапатеро е, коментира, че сега трябва да сложим крайна дата 2020 година. Какво смятате, че като мерки за данъчно облагане трябва да се предприемат в това отношение? Е, вие споменахте, че ще работите в някои области, е, специално конкуренцията между данъчното облагане и други. Какви, кои области от данъчната политика смятате да засегнете в това отношение. И един не много учтив е, въпрос. Как бихте оценили работата на вашия предходен колега, господин Ласло Ковач? Благодаря. Две минути имате за отговор. Е, thank you for your question. Uh, I would start with the... Благодаря. Ще започна с втория ви въпрос. Мисля, че Ласло Ковач се справи много добре с работата си в комисията, е, така наречената комисия Барозо 1. Много предложения бяха подадени в съвета по време на неговия мандат по много, по всички въпроси, свързани с данъчното политика. Разбира се, никак не е лесно да се постигна съгласие в тази област, защото там решенията се вземат с единодушие и трябва страните членки да бъдат убедени, че е, решенията, които се вземат на европейско ниво, ще бъдат от полза за страните членки. Това не е никак лесно да се направи. Така че, що се отнася до конкретни предложения, аз лично считам, че трябва да довършим работата си за общата база за данъчно облагане, защото според мен това е изключително важно, особено за бизнеса. Вече е, сме помолили съответните служби да огледат въпроса от гледна точка на малките предприятия, на малките фирми защото за тях е трудно да бъдат е, достатъчно мобилни. И считам, че именно тази обща база за данъчно облагане ще бъде много полезна за тях. А също и директивата за облагане на енергията също ще бъде полезна, включително и облагане на емисиите, защото в момента облагането, идеята за облагане на, с данък на емисиите на въглероден диоксид е началото на въвеждане на една така наречена зелена система на данъчно облагане, което ще ни даде възможност да намалиме пък данъчното облагане на труда и ще засили конкурентоспособността на Европейския съюз. Благодаря. Господин Бокрос, искате ли допълнителен въпрос да зададете? Да, много полезно, но нека все пак да сложим акцент. Значи, вие не сте съгласен с бившия канцлер Герхар Шродер, който искаше да накаже Словакия, която е, се опита да въведе така наречения плосък данък, с което е, въведе много данъчни промени и в други страни членки, но и започна тази система на данъчна конкуренция. Една минута, моля, имате за отговор. Аз считам, че дефиницията на данъчното облагане, дали ще е плосък данък или друг тип данъчно облагане си е от прерогативите на страните членки. А ние на европейско ниво трябва да осигуряваме по-добра координация между страните членки по въпроси за политиката на данъчно облагане, но не и да иземваме техните отговорности, които са си е, формулирани на ниво на страната членка, защото страните членки са тези, които си решават е, спрямо нивото на доходи и публични разходи, какво ниво на данъчно облагане искат да наложат. Това е много важно е, да си остане на ниво страна членка. Е, създаден е един форум на много високо ниво от съответните данъчни експерти на страните членки, е, специалисти към министерствата, които да обсъдят е, на политическо ниво бъдещото развитие на системата на данъчно облагане. Това е много важно, защото първо трябва да има политическа дискусия и то в подробности по тези въпроси между страните членки. Благодаря. Сега давам председателското място на госпожа Шаран Боулс, която е председателка на Комисията по економическите въпроси. Тя също ще ви помоли да си спазвате времето за изказвания. Благодаря. Да, действително ще продължим в, по същията процедура. Представителката на НП, госпожа Краца, моля. Благодаря. Господин кандидат комисар, във вашия писмен отговор казвате, че трябва да е, се стремим да постигнем обща данъчна основа на, за, за компаниите в Европа. Какви Какви други мерки изчитате да смятате да предприемете, за да избегнете така наречения данъчен дъмпинг в Европа? Знам, че е много трудно да се убедат страните членки да решават подобни въпроси. Затова на политическо ниво какви ще бъдат аргументите ви да се свърши това? А също как оценявате приложението на а, кодекса за поведение по отношение на данъчните а, разлики в Европа. Господин комисар, моля. Благодаря. Аз мисля, че Справедливата конкуренция в областта на данъчното облагане е много полезна за развитието на Европейския съюз. Права сте, че е, напоследък имаше моменти, където а, данъчното облагане, особено на фирмите, бе намалено. Особено в сравнение с облагането през 90-те години. Мисля, че разликата е около 12% в момента, ако не се лъжа. Но ако видим пък какви са били приходите, е, свързани с е, брутния вътрешен продукт, е, там това съотношение е много стабилно. Така че страните членки, които са си намалили ставката на данъчното облагане, са въвели система защото имат приходи, които компенсират това намаляване. Разбира се, обаче, вредните практики не бива да бъдат допускани. Виждаме, че, че има някои нови моменти в тези практики. Има разминавания в системата на страните членки и така тук споменатия кодекс за поведение трябва да бъде изпълняван, а ние трябва да засилим и работата си за неговото прилагане и то по един ефективен начин. Имате ли допълнителен въпрос? Да, благодаря, госпожо председател, господин кандидат комисар. Споменахте данъчните обежища, както и много колеги тук в залата коментираха. А, считате ли, че е уместно изобщо да се занимаваме с въпроса с офшорните компании, които имат, а, които са регистрирани в тези данъчни обежища, а действат в Европейския съюз? Това е въпрос, който безпокои много европейски депутати. Да, моля, имате една минута за отговор. Вече казах, че според мен добрите управленски практики са от изключително значение. И когато аз започнах своята дейност като финансов министр в Литва, а, не, ние не бяхме още членове на Европейския съюз и на национално ниво можехме да взимаме доста решения, свързани с дейността и с практиките на държавата по отношение на офшорните компании. Преди 10 години въведохме подобно законодателство в нашата страна и считам, че този проблем трябва да намери своето решение. Това в никакъв случай не е лесно. Особено в настоящия момент. Но пък в момента всички са наясно колко вредни са тези данъчни обежища, какви вреди могат да нанесат на системите на данъчно облагане на страните членки, а пък също какви щети са нанесли и на щатите и на други страни. И за това сме убедени, че трябва да се търси едно общо решение. Добре, въпрос беше кратък, но по-дълъг отговор. Сега господин Доминичи има думата да зададе въпрос. Е, мистер Сенета, лей ритиене, че сия атуале реалистико? Господин Семета, реалистично ли би било да очакваме да създадем а, а, данъчна система извън възможностите за координиране. Вие отговаряте на пети писмен въпрос и там говорите, възможността за налагането на данък върху финансовите сделки. Кога мисля, че комисията би наложила подобен данък върху финансовите транзакции и ако наистина това стане, какво въздействие това ще има върху нашите отношения с други страни? Говори се, че президентът Обама обмисля подобна стъпка. И дали става дума само за финансовите сделки или и за други сделки? Отговорът две минути. Този въпрос беше много широко обсъждан на различни форуми и има решение на Европейският съвет да отговори на изискването на МВФ и да се вземе под внимание анализът на МВФ по отношение на възможното въздействие на подобен данък в световен мащаб. Това е положение, това е позицията на комисията по този въпрос. Ако подобно предложение се приложи в, в, в световен план, според мен трябва да се направи много внимателна оценка на въздействието. Въздействие, което би имало един данък върху финансовите а, транзакции. Тъй като тук има още много въпроси, на които не е даден задоволителен отговор. Ако такъв данък бъде възприят, каква ще бъде данъчната основа, какво ще бъде неговото въздействие върху обема на търговията, върху финансовите пазари и така нататък. Съществува едно изследване в Австрия по този въпрос, но мисля, че още, необходимо още много работа, за да се изясни какво ще бъде конкретното въздействие на подобен данък и възоснова на подобен анализ на подобен, на подобно, на подробно, на подобен анализ на въздействието, може да се вземе евентуално решение. А, когато става дума за общата консолидирана основа, ще продължите ли работата, която вече е започната и ще я приключите ли? Ще бъде ли възможно отделни страни е, да извършат тази работа по линията на засиленото сътрудничество. Във вашият отговор на петия въпрос говорите за новаторски е, финансови е, подходи. Какво имате предвид? О, колкото а, а, а, до това, мисля, че работата, която е, е започната, трябва да бъде продължена. А, да, значи, а, мисля, че а, работата за консолидирана обща финансова основа а, е полезна. Трябва обаче да се разгледа компонентата, която се привнася от малките и средни предприятия. Във всеки случай работата по това предложение ще продължи колкото може по-бързо с оглед на възможното прилагане на подобна мерка в някои страни членки. Във всеки случай смята се, че подобна консолидирана основа за корпоративното данъчно облагане няма да бъде задължителна. Е, има, разбира се, не може да очаквате пълен отговор на подобни допълнителни въпроси. Господин Шмидт. Аз съм тук. Като либерал винаги съм в средата на залата, къде като либерал винаги съм по средата. Но, въпроса за данъците вълнува всички европейски граждани. И вие като бъдещ комисар навлизате в едно минно поле. Знам, че комисарят Монти подготвяше доклад по отношение на препоръките за единният пазар. Той почетаваше нуждата от а, а, модифициране на данъчната конкуренция не е ограничаване, но модифициране на тази конкуренция. Какво мислите за възгледите за господин Монте и какво мислите, че бъдат, реквизите, мислите, ще бъдат резултатите от докладът, който той подготвя? Предвиждате ли какво ще ни предложи този доклад? Отговор две минути. Мисля, че с господин Монте се опираме на едни и същи ценности. Особено, що се отнася до развитието на а, общия пазар. Една от нашите главни цели е развитието на вътрешният пазар. Но, а, разбира се, този пазар съвсем не е идеален. И затова с бъдещия комисар Барние, а и заедно с други комисари, ще продължим да работим по този въпрос, за да можем да запушим всички пробойни в вътрешния пазар, ако мога така да се изразя. А все още съществуват много подобни. И сега е времето да се справим с този проблем. Говорите за данъчна конкуренция. Аз по-скоро съм за сътрудничество в областта на данъчното облагане между страните членки, а също така и за лоялна конкуренция, доколкото подобна конкуренция не ни тегли надолу. И затова комисията трябва много внимателно да следи развоя на нещата, за да има баланс по отношение на конкуренцията и данъчното облагане. Само това би било от полза за развитието на страните членки. Защото ако няма конкуренция, никаква конкуренция по отношение на данъчното облагане, някои страни членки биха могли да се опитат да решават всичките си проблеми с инструментите на данъчното облагане, нещо, което не е препоръчително. Да. Разбира се, но лоялната конкуренция се разбира по различен начин в различните страни. Тя се тълкува различно. Но имам и допълнителен въпрос. Тъй като господин Монте не говори за нивото на данъците. Гражданите най-много се интересуват от нивото на данъците. Но вие мислите ли, че тези нива на данъците общо взето ще се намаляват или ще се увеличават в Европа? Като имаме предвид е, демократското положение, проблемите на банките, пенсионната система и така нататък. А бихте ли могли да предвидите на къде ще вървят данъците, нагоре или надолу? Това е свързано, госпожо председател, с другите въпроси. Съвета на министрите е така доста опорит в, в, в, в тази област. Бихте ли помогнали да бъдат убедени министър на финансите какво е необходимо да направят? Ще се опитам да отговоря колкото може по-кратко, въпреки че въпросът е особено труден. Знаете, че общото ниво на данъците в Европейския съюз е по-високо, отколкото в САЩ и в Япония. С около 12% е по-високо нивото на данъците в Европейския съюз. Това значи, че ние сме една общност с доста тежко данъчно облагане трябва да имаме предвид всичко, което вие споменахте. Кризата, нуждата да се справим с нарастващите дългове на страните членки и разбира се, данъците са една от областите, в които страните членки взимат своите независими решения. Най-добрият начин за решаването на проблемите в тази област. е балансирането на разходите и приходите на държавата. А сега от името на НП Астрид Люлин. Госпожа Люлин, имате думата. За една минута. Да, благодаря, госпожо председател. Господин кандидат комисар, въпросът ми се отнася а, до акцизите. По-специално акцизите върху алкохолните напитки. В миналото а, вашият предшественик в Европейската а, комисия, така да се каже, си щупи зъбите за жалост, а, за щастие по-скоро, в едно предложение за а, премахването на нулевото ниво на акцизите за непенливите вина. Искам да попитам и вие ли имате намерение да правите подобни предложения? Според вас нулевият акциз за вината трябва ли да бъде премахнат? Увеличаването на минималните е, нива от 1994 година насам не доведе до уеднаквяване. Не мислите ли, че би било по-добре да се наведат, да се въведат максимални нива на акцизите, вместо непрекъснато да се повишават минималните нива? Нещо, което води до инфлационен риск. Благодаря. Две минути за отговор. Yeah, so excise area is uh, very е, Много интересен въпрос, госпожо депутат. Като бивш министър на финансите, разбира се, аз живо се интересувам от тези въпроси. Взимал съм като министър важни решения в тази област, в моята страна. Споделям вашият възглед относно природата на акцизите – знам, че те могат а, да доведат до инфлационен натиск. И за това правим непрекъснати опити да нагодим минималните нива на акцизите към нивото на инфлацията. Но трябва да се вземе предвид и следното. Съществуват разлики между нивата на акцизите в различните страни членки. И това са страни членки, които са в, в периферията на Европейския съюз. И има разлики между тях и нашите съседи. И защото при разлика в акцизите много се затруднява борбата с контрабандата. Това трябва да се вземе също предвид. Тоест този въпрос не може да се разглежда само едностранно. Общо взето мисля, че изключенията от общите правила на данъчното облагане не са добро решение. Това, се, това въжи и за виното. Напълно разбирам обаче колко трудно би било да се стигне до общо решение на страните членки по този въпрос. Надявам се, че ще можем обаче да на, на, да вървим напред и в тази област. Допълнителен въпрос, госпожо Люлин? А, да, госпожо председател. Ще се опита на немски. Смятам, че комисарят а, има да наваксва много като познание на тази материя. Това, което току-що ни каза, е, няма никакъв смисъл. Аз съм готова да помагам с удоволствие, е, за да може да се запълни тази дупка в, неговото, в неговите знания, но повече от това не мога. Е, не мога да отговоря от негово име. Въобще не разбирам за какво става дума. Тук говорим за един общ пазар, господин комисар. Не сте ли чували нещо е, за конкуренция в областта на данъчното облагане, данъчна конкуренция, господин комисар? Имате една минута да се защитите с отговора си. Uh, uh, uh, много съжалявам, ако отговорът ми не бе удовлетворителен за вас, но аз е, споменах в много от отговорите, които дадах тук, че съм за развитието на общия пазар и, една данъчна, и данъчната политика е една от основните възлови политики, която, които биха помогнали за бъдещето развитие на вътрешния пазар. Аз е, следователно възнамерявам да приложа това, което съм обещал в е, писмите си отговори и което съм, с което съм се ангажирал и съм казал по време на това изслушване – а сега преминаваме по-нататък е, към групата на социалисти и демократи. Е, Алвареш. Е, благодаря. Много ми беше приятно, господин Семета, да чуя вашите много ясни възгледи върху необходимостта да се води битка с данъчната измама и така наречените данъчни убежища. Всички колеги тук е, подчертаха колко е сериозен въпрос е, и нека да си кажем, една-две държави членки наистина е, се опъват и не участват в тази битка. Затова е важно, господин Косар, да чуем от вас повече подробности за директивата за административно сътрудничество, която вашия предшественик господин Ковач внесе. Искам да чуя какво мислите за, за е, възможността за отмяна на е, и е, сигурността и автоматичното правило, което управлява държавите членки, и какви мерки бихте предложили вие е, за предотвратяване на неспазване на директивата, наказателни мерки и така нататък. Две минути имате за отговор. Много важно е да имаме съответното законодателство в случая с сътрудничеството по данъчни въпроси и смятам, че въпросът за автоматичния обмен на информация в това отношение ще бъде от решаващо значение. Нямам, няма съмнение, че е, това трябва да се работи. Вие знаете отлично, е, че свършихме доста неща, е, постигнахме доста при договаряне на това предложение. Остават, мисля, две държави членки, които все още са против и искат и настояват за пакетния подход е, по отношение с погодбите с Лихтенштайн и други малки държави в Европа. Като поставят това като условие за напредъка на преговорите, но е, Екофин от 19 е, януари до 19 януари ще продължи, е, е включил тази тема в дневния си ред и ще продължи да е, разглежда въпроса. И се надявам, че въпросните две държави членки ще бъдат убедени ще бъдат убедени да не е, блокират решението, защото мисля, че и за тях е важно да имат е, автоматичен, да се ползват от този автоматичен обмен на информация. Допълнителен е, въпрос, господин Алварес. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие може да решите за нашата подкрепа е, в това. Както казахте, момента е назрял и европейските граждани наистина все по-трудно разбират е, е, защо държави членки няма да искат да обменят информация и да работим заедно, за да прилагаме собствената си данъчна система и общностния данък. Благодаря не смятам, че е нужно да отговаряте, освен ако не, не държите на това. В такъв случай последния въпрос е, и към от е, Народната партия, господин Фердер. Благодаря, госпожо председател, е, господин комисар. Много чухме вече за борба с е, измамите в данъчната. Е, става дума и за правото на конкурент отчетност в областта, в областта на данъчното облагане. Е, това е тема, която е свързана и с хармонизацията или едно по необходимостта от по-силна хармонизация. Две неща ще кажа. Е, пропорционалността при е, корпоративното облагане и ДДС. Кога, съвсем конкретно искам да знам, кога а, смятате да а, излезете с конкретни предложения, защото без, без предложения от страна на комисията не можем да действаме по силата на Лисабонския договор. Отговор, моля. По общата консолидирана данъчна база, основа за фирми, Комисията ще излезе с предложение колкото е възможно по-скоро. Наистина трябва да приключим с оценка на въздействието на някои елементи от е, е, общата основа и когато тези оценка на въздействието приключи, тогава ще Надявам се, ще внесем предложението, поне аз имам намерение да го внеса, но разбира се, това ще е, е решение на колегиума и е, колегиума ще трябва да, да е, вземе съвместно решение. Ако правилно съм разбрал въпроса ви, питахте ме за реформата в ДДС. Във всъщност, моето намерение е да разработи една нова е, ДДС стратегия, която да решава и въпросите е, наследени от предишната стратегия. А също така да решава и въпросите е, свързани с определените ДДС системи и бъдещето развитие на системата на ДДС която да отчита като се, отчита, е, като се има предвид, че предишната стратегия бе приета е, няколко години, е, очевидно необходимо е нова е, перспектива, нов е, поглед е, към нещата и се надявам, че до края на мандата ще излезем с едно е, предложение за нова стратегия за ДДС. Допълнителен въпрос? Благодаря. Искам да останем на темата ДДС. Един от вашите предшественици, коментар Монти, е, обяви, че 96-та е, е, ще бъде завършен вътрешния пазар и тази година мина отдавна. Кога ще приложите въпросната, ще създадете такава комисия, от която от началото началото, за която се говори в началото на 90-те. Знаете, че в момента имаме преходни, е, преходна система за ДДС. Е. Тази е, система вече е в преход от доста време. Новите решения в областта на данъчното облагане – по-конкретно ДДС върху услуги, са насочени към принципа е, облагане на дестинация, а не е, происход. В стратегията за бъдещето на ДДС е, смятам да е, се занимая и с този въпрос. Благодаря. С това е, приключваме въпросите от ЕКОН, а сега се започва сесията ИМКО. Благодаря. Благодаря на госпожа Болс. Благодаря на всички колеги. Сега за да сменим малко посоката на изслушването. Целта на работата на нашата комисия по вътрешния пазар попада изцяло във вашите отговорности, господин кандидат комисар, свързани с а, Митническия съюз. Ние сме много доволни, че в програмата на Барозо се предвижда да се въведат технологии и контрол за управление на границите. Аз съм много доволен, че толкова много членове на нашата комисия присъстват днес тук, за да ви, могат да ви зададат въпроси. И сега първия въпрос от НП ще бъде от госпожа Копола. Ще следваме същия формат, както и до сега. Една минута за въпрос, две минути за вашия отговор, една минута за допълнителен въпрос, една минута за вашия втори отговор. Моля сега. Първия въпрос. Благодаря. Ние знаем, че е, необходимостта да се намалят е, емисията от въглероден диоксид изискват общи усилия, не индивидуални такива. Е, ние сме формулирали цели в е, енергийния пътек, пакет от законодателство. Е, но не бива да страдат европейските страни от така наречения екологичен дъмпинг, от, е, идващ от страни извън Европейския съюз. Ако се получи е, тълкуване на резултатите от Капенхаген по начин такъв, че да малението на емисиите да е 30%, а не 20%, това ще е още допълнително бреме за нашите страни. Вие считате ли, че един данък върху емисиите на въглероден диоксид ще бъде полезен, като се има предвид отношенията ни, търговските ни отношения с щатите? Лично вие считате ли, че нашата цел за намаляване на емисиите трябва да се повиши от 20 на 30%? И трето, има ли достатъчно изследвания за това какво могат, какви могат да бъдат отрицателните последици от една подобна политика? Ако мога, преди да дам време на господин кандидат комисаря да отговоря, да ви призова за тишина в залата. А, и имайте предвид също така, че в момента коментираме а, политиката на митниците, но все пак нека е, да отговорим на въпроса на е, нашата колега, но няма да й дам възможност да даде втори, защото той не е по темата. Е, благодаря. Все пак става дума за данъчно облагане и е много важно да постигаме и резултати в областта на данъчното облагане, свързани с енергията. Всъщност директивата по това отношение ще бъде един от основните ми приоритети. Ако бъда одобрен в бъдещата ми работа, това ще е един основен момент. Директивата за облагане на енергията ще включи въпроса за данъка за въглеродния диоксид просто ще се раздели е, въпроса за облагане на енергията, като се облага отделно елемента енергия и отделно елемента емисии. Защото така ще можем да пратим и ясни послания към тези, които произвеждат емисия, не са включени в схемата за търговия на квотите за емисии. Също така тук се застъпват и въпросите за изнасянето на производството извън граници на производство, което има емисии на въглероден диоксид. В такъв смисъл се надявам, че ще бъдат постигнати международни споразумения по тази тема. Комисията в момента прави проучвания на, и анализира въздействията на е, ситуацията. Когато имаме резултати от тези анализи, ние ще изготвим и съответните предложения, ако се счете, че е необходимо. Госпожо Стайлър? Благодаря. А, няма ли да има допълнителен въпрос? Не, не, не, защото въпросът не беше по темата. Добре, благодаря, господин председател. Аз искам да задам въпрос за е, плана на Европейския съюз за борба с е, фалшификатите. Напоследък е, дискутираме много въпроса с фалшивите медикаменти и медицински продукти и също така и техния потенциал да, нанарас, да нанасят вреда върху здравето, а дори и да причиняват смъртта на европейските граждани. Може ли да ни дадете уверение, че тази тема, която се дискутираше, ще продължи, ще работите по въпроса за Европейския план за борба с фалшифицираните продукти? Да, благодаря. Естествено, въпроса за борбата с фалшификатите от ключово е, значение в моя портофейл и аз е, възнамерявам много бързо да приложа плана за борба с фалшифицираните продукти. Там има разпоредби, които са свързани е, с е, изменение на законодателството и с е, промяна на процедури, с методите за работи с производителите. Така че аз възнамерявам да следвам всички мерки, предвидени в плана, за да се постигнат резултати в борбата с фалшифицираните продукти, особено що се отнася до медицинските лекарствените продукти, защото според мен те, това е изключително опасно за европейските граждани. А, нашите системи за оценка на риска са насочени до много голяма степен именно към този тип стоки, които имат потенциал да вредат на, на здравето на европейските е, граждани. Така че мога да кажа, че ще работя много усилено в тази област. Имате време за допълнителен въпрос сега? Благодаря. Вие казахте, че плана за действие е формулиран до 2020 година за борба с фалшифицираните продукти. А какво смятате, как си представяте, че ще се действа след това? Според мен един важен момент е да се постигнат международни споразумения по въпроса за борбата с фалшифицираните продукти. Вече има такива споразумения. Имаме, примерно, сключено споразумение с Китай. по отношение на конкретни продукти. Но мисля, че е, фалшифицирането е един глобален проблем и той не е проблем единствено на митниците. Така че в бъдеще трябва да се работи за един общ план за действие, който да ангажира и е, международните ни партньори, а и други институции, които имат отношение към този проблем с фалшифицирането. За да може усилията ни да са координирани и то на общо, на глобално ниво усилията ни за борба с фалшифицираните продукти. Благодаря. Следващия въпрос е господин Ван де Камп. Моля. Госп... А, благодаря, господин председател. Моя въпрос е за отношенията между ОЛАФ и Генерална дирекция Митници и данъчно облагане. Тази сутрин говорихме за специалното положение на ОЛАФ. Но на практика моята група на НП вижда някои проблеми във вашия портфел относно отговорностите на Олаф от една страна и Генерална дирекция Митници на комисията от друга страна. Как ще съчетаете тези две страни на отговорността на тези служби на практика? Благодаря за въпроса. Разбирам, че имате предвид възможният конфликт на интереси. И искам категорично да ви уверя, че не виждам възможност за конфликт на интереси а, в а, съчетаването на работата на ОЛАФ от една страна и Генерална дирекция данъчно облагане и митници на Европейската комисия от друга. що се отнася до приемането на законодателни актове, а също така и наблюдаването на прилагането на съществуващото законодателство. Което, разбира се, трябва да се прилага от целите членки. В интерес на всички е да се води ефективна борба, ефикасна борба с измамите. Това ще бъде, така да се каже, обединителната звено в, в различните части на моя портфел. Както по отношение на митническото облагане, така по отношение на контрола на разходите. Не мисля, че съществува възможност за конфликт на интереси в портфела, който ще ми бъде поверен. Така както е конституиран в момента този портфел, администрирането е на една страна и то не дава възможност за конфликт на интереси. Допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. За... Но именно това исках да питам. Това казвах. Ако комисаря казва, че трябва да се борите с измамите, а също времено задача на Олов е да се бори Значи от една страна таксут, генералната дирекция данъчни облагане и митници се бори с измамите, от друга страна и Олаф се бори с измамите. Каква е вашата позиция помежду двете? Отговорът е съвсем ясен. Необходимо е сътрудничество между институциите. разполагаме с система за обмен на информация. По всички въпроси, свързани с, из, с измамите. И когато било Олаф, било таксуд, приемат едни или, предприемат едни или други действия, те трябва да бъдат координирани, за да се избегне дублиране – да се избегне неефикасното, неефективното използване на е, ресурсите. Така се работи до сега и мисля, че не са възникнали сериозни проблеми. Надявам се, че така ще продължи и за в бъдеще. Сега госпожа а, Шолдемос. Е, за втори път говорите, но сега говорите като членка на Комисията вътрешен пазар и защита на потребителите. В е, писмения си отговор вие казвате, че в, данъчната, в митническата политика сигурността на гражданите е най-важното е, ни е фактор за вас. Е, в отбора си до госпожа Стайлер казахте, че трябва да признаете, че има наистина фалшификации. Е, има какво да се каже като пропуски при фалшификациите. Но какво ще направите за по-добър диалог, не само с Китай, но с, но с Русия и с други, що се отнася до, до сигурността на гражданите? наистина трябва да се направи всичко. Господин Семета. Well, I think that uh, um, a lot of progress has been done in, in... Много е направено за подобряване на отношенията между Европейският съюз и Китай. Сериозен напредък има и в отношенията с Русия. Важно е да постигаме споразумения чрез преговори с Русия. Трябва да постигнем споразумение, примерно, по въпроса на а, лекарствените прекурсори, а, на прекурсорите, за, на, на, които могат да бъдат използвани за производство на наркотици. Подобно споразумение трябва да постигнем с Русия. А, имаме добри проекти, имаме работим по споразумение с Китай. Признаване на опълномощените економически организации. И ако стигнем до взаимно признаване, това значително ще повиши възможностите за доставяне на стоки и прилагане на мерки за сигурност на доставките от, по цялата верига. Това е една от ключовите политики на Европейската комисия. Ще продължи да бъде такава и в бъдеще. Госпожа Шарле Мелзе. Въпреки това, опасните мошеници, които е, също стават все по-ловки и хитри. Какво ще направите с другите комитари, за да сте, е, комисари, за да сте сигурни, че, например, е, произ, продукти, фалшификати попадат в една или друга страна. Наистина, как смятате да гарантирате границите, митниците, заедно с другите комисари, също такъв вид продукти? Напълно сте прав, права че този въпрос като че ли влиза в кръга на правомощията на няколко комисара. Обсъждахме помежду си кандидат комисарите как ще работим в рамките на бъдещата комисия. Един подход би бил създаване на адхок група за решаване на конкретни проблеми. Временна група за решаване на проблем, конкретни проблеми. Като, например, фалш... фалшифицирането, на лекарства. Много, създаването на подобна временна група би било много полезно. И тя ще координира нашите усилия и е, политическите решения, които предлагаме. Е, госпожа Бастос и след това най-накрая ще дам думата на господин Кройцман. Госпожа Бастос от НП. Благодаря, господин председател. Ще се върна сега на въпроса за фалшифицираните стоки. Той много силно засяга въпроси за доверието в пазара, особено свързано и с лекарствените препарати, които поставят здравето на хората под заплаха. Въпросът е свързан и с митническата политика. Комисията възнамерява ли да формулира нови инициативи за борба с фалшифицираните стоки. За сега всички мерки са много широко обхватни и не толкова ясно формулирани. Може ли малко да бъдете по-конкретни за това какви мерки предвиждате, а също така и какъв е графика ви за тях? А сега за митническия кодекс. Въпросът е какви решения смятате да приемете за изпълнението на митническия кодекс и предвиждате ли да се сблъскате и с проблеми? Uh, thank you very much, uh, and, uh... Благодаря. В отговора ми на предишния въпрос споменах, че борбата с фалшифицирани стоки не е единствено прерогатив на комисаря, който отговаря за митниците. Проблема е много по-широк. И тук трябва да се търси сътрудничество между различните тематични политики и съответно комисаря, който отговаря за тези политики. От гледна точка на политиката за митниците е много важно да се разработят системи за анализ на риска, които да обръщат съответното внимание на проблема за фалшификатите – също така е важно да се усъвършенстват тези системи за риск анализ и да се търсят начини за обмен на информация между националните власти в страните членки. Информация свързана с контрабанда на фалшифицирани стоки. Тук, според мен, има още какво да се направи. А, що се отнася до изпълнението на митническия кодекс? Да, това е сериозно предизвикателство, но аз читам, че ни е в наш общ интерес да прилагаме този кодекс, защото там се съдържат много разпоредби, които ще дадат възможност да се упростят, да се улесни дейността на фирмите, да се въведе и електронна, системата на електронна митница, да се въведат и нови инициативи, е, като инициативата тип 1 гише за обслужване и така нататък. Е, допълнителен въпрос имате ли? Госпожа Бастос. Е, господин кандидат комисаря каза, че и други комисари ще имат отговорности за борба с фалшифицираните стоки. Въпросът ми е вие срещали ли сте се с тези ваши колеги, за да обсъдите общи дейности за борба с фалшифицираните продукти. Няколко срещи проведохме, няколко семинари с кандидат-комисарите преди да се явим на тези изслушвания тук. Там се дискутираха въпроси, включително и за това как ще координираме нашите бъдеща дейност. Е, и въпросите за координацията бяха изключително важни. Както вече казах, е, ние е, се споразумяхме да създадем една работна група за конкретни проблеми. която ще обединява няколко комисари и които ще обсъждат и политиките, които се предвиждат да бъдат формулирани. А сега последния въпрос, господин Гройцман. Господин комисар, току-що говорихме за фалсифицирани продукти, които се въвеждат на европейския пазар. Важни как изглежда практиката е, в бъдеще? Е, как ще се проверяват е, внос от други страни за европейски стандарти? надзор на пазара, например, и как ще се попречи на такива продукти да влезат на вътрешния пазар? Ако а, няма ли нужда от един орган за европейски надзор, и ако не националните власти за това трябва да дадат да, да вършат това. Например, продукти, които пристигат в Роттердам, в Хамбург или другаде, те натоварват държавите по дестинация, държавите, които пристигат с задачата да осъществяват този надзор. Какво може да се направи в това отношение? Мисля, че е, митническия кодекс е модернизиран. Той предвижда и разписва добра възможност да се е, постигне повече в това отношение е, една централизирана клирингова система, която е, в момента се разработва, ще допринесе за това. Това ще бъде един вид революция в е, тази сфера, тъй като когато бъде въведена тази система, търговците, фирмите няма да се налага да обикалят със стоката си, е, а ще могат да подадат е, цялата необходима е, документация на местното е, националната митническа служба, аз е, имам идеи как да се управлява и как да действа тази централизирана клинигова система в областта на митниците, в областта на данъчното облагане, както ДДС, акцизи и така нататък, за да бъде действително е, е, централизирана тази клинингова система за всички е, области, за да даде възможност на търговците, да се зани... да е, и, си имат работа само с националните органи. Е, този проект, е, тези проекти всъщност изискват е, огромни усилия по сътрудничество и координиране действията на държавите членки. Чрез е, прилагането, управлението, проследяването на предъка на е, тези проекти, ние ще гарантираме едно по-добра координация между отделните институции, които работят и в областта на, митни, на митниците, но и в други е, сфери, свързани с е, международната търговия. Господин Кройцман отново. Има различни системи на надзор, на проследяване. В Германия, например, имаме е, отделните лендери е, провеждат това. Има и някои централни е, форми на проследяване. Е, различни са формите, както казах. Какво ще направите, за да се получи, за да се подобрят нещата в е, е отделните държави, да се централизират и по-ефективно да се провежда следенето в съответните държави? Разбира се, ние не можем да е, се намесваме във вътрешното положение на държавите членки и от е, позицията на Европейски съюз. Те са свободни да си решават и въвеждат съответните системи и според това какво е най-уместно за техния случай. Така че нашата цел е всъщност въпреки е, това раз, разнообразие на системи, да е, гарантираме съответната координация и е, всъщност информационните технологии са основният инструмент основният инструмент, който ще ни даде възможност да координираме усилията на държавите членки и действията на органите в държавите членки. Ето защо аз имам намерение да работя в тази насока. Има различни съвместни митнически инициативи, но това е, е въпрос свързан с, по-скоро с бъдещето на Европейския съюз. Благодаря много на колегите, е, сега ще върна думата, ще дам думата на председателя на бюджетната комисия. Благодаря. Всъщност това, което ще направя сега е да дам отново думата на кандидат-комисаря, ако желае да направи едно изявление в рамките на 5 минути. Благодаря ви за въпросите, които поставихте днес. Наистина това е началото на един диалог между съответните комисии, парламентарни комисии и комисаря, в случая аз, и е, смятам, че такъв един открит, откровен диалог е много важен като средство за решаване на проблеми и предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз. Разбира се, аз е, не се намирам в много лесно е, положение, тъй като ще трябва да работя с три комисии, но предвид предишното отлично сътрудничество, което имах с е, бюджетната комисия, откакто отговарям, откакто поех е, въпросите свързани с бюджета, предвид на този опит, е, смятам, че ще мога да го пренеса и тук, в работата си от тук нататък, в сътрудничеството си с съответните комисии по бюджетен контрол, вътрешен пазар и економическата комисия. Чух много интересни и уместни въпроси, които ми бяха задени днес, които ще ми подскажат нови идеи, ще ме мотивират за нови идеи и предложения в бъдеще. Много въпроси ще трябва да се решават в областта на разходите, е, разходната част от бюджета на Европейския съюз и съм рабо... готов да работя с вас за това е, какво да правим. Е, няма да е лесно и разчитам на вашата подкрепа. След дискусиите, след съгласието, което ще, до което ще стигнем, ще разчитам на вашето е, действие и при прокарването на тези предложения. Особено трудно е положението в областта на е, данъците и митниците, защото в, е, в данъчното облагане трябва да вземем решение с единодушие и е, именно тук ще разчитам на вашата подкрепа. Когато бъдат направени нови предложения, свързани с е, задълбочаване на вътрешния пазар, с е, борба срещу е, данъчните обежища, с прилагане е, понятието, идеята за зелен е, данък, всичките тези идеи и проекти наистина са в е, процес на развитие и възнамерявам да поддържам едно много тясно сътрудничество с вас. Аз съм открит е, да чуя всякакви, с е, открито сърце съм готов да приема всякакви идеи от ваша страна. В духа на тази откритост и сътрудничество смятам, че ще можем да постигнем решенията, които ще улеснят и ще помогнат за развитието на Европейския съюз. Благодаря ви много.